Желая ви много здраве, щастие и успех в всичките ви начинания. И разбира се, в всичките ни начинания тук в Комисията по транспорт и туризма. Преминаваме към приемането на дневния ред. Ако нямате възражения, дневния ред се смята за прият. Няма съобщение на председателя. И така пристъпваме към а, първият а, пакет а, за мобилност относно таксуването на таксите за движение по пътищата. Започваме с докладите на госпожа Рево Далон Бонфуа, госпожа Кун и господин Салини. Започваме работа по един набор от а, законодателни предложения, свързани с пътният транспорт. Съгласно жаргонът ни тук в Брюксел, става дума за първият пакет за мобилност. Тази работа е много важна, тъй като засяга пряко животът на десетки хиляди работещи в сектора на сухопътния транспорт, както и на хиляди предприятия в областта на транспорта в Европейския съюз. И ние отнасям огромна отговорност при всички тези хора, всички тези дружества. Освен тези измерения, които са много важни, не бива да забравяме и всички измерения, свързани с мобилността и преди всичко с околната среда замърсяващите емисии и здраве, общественото здраве, както и изменението, измененията в климата, до голяма степен ще зависят от начина по който ще управляваме и организираме движението по пътищата си или съвместната мобилност или интермобилността както вече казах, носим много голяма отговорност и е много важно да е, започнем съвместната си работа в дух на добро сътрудничество и на взаимно изслушване. Много е важно, за да приемем едно добре пригодено и уместно законодателство, да изслушаме гледната точка на всички, добре да обмислим въпроси, да вземем решения, които да са в интерес на всички граждани и на първо място на работещите по нашите пътища. Както вече казах, не можем да си позволяваме да взимаме решения, основаващи се само на политическите ни обещения. И за това разчитам на вас. Как ще потекат дебатите днес? Ще, започна, ще разгледаме отделните на предложения едно след друго. Както винаги, най-напред ще дам думата на докладчика, след това на докладчите в сянка, следвани от колегите, които биха искали да вземат думата. След това ще дам думата на докладчика от Социално-економически комитет, който приветствам с добра дошъл сред нас днес ще дам думата и на представителят на Европейската комисия. Дебатът ще бъде е, приключен с изказване на докладчика. Ще започнем с предложението за директивата за евровинетката, по което по, е, по като докладчик е госпожа Реводалон Бонфла. Добър ден, госпожо Реводалон. Продължаваме с предложението за таксуването на тежкотоварните автомобили, по което предложение е госпожа Дидри Клун. И продължаваме с последното предложение, а именно оперативна съвместимост на електронните системи за пътно таксуване. Докладчик е господин Салини. Разполагаме с общо време за дебата по трите теми. Затова ви уверявам, че ще съм много стрикна при спазването на времето за изказване, за да гарантираме, че ще имаме нужното време за обсъждане на всяко едно от тези три предложения. И без повече забавяне. Най-напред ще дам думата на го, нашият гост, господин Колон, председател на секцията по транспорта на Економическият социален комитет. Давам ви думата за една минута. Тоест, ще трябва да сте наистина много лаконичи в изказването си. Кажете ни няколко думи и как си представяте сътрудничеството между Комисия социален комитет и Комисията по транспорт. Добре е дошъл сред нас. Веднага ви дам думата.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 по толкова важна тема като тази да пренебрегнем цяла част от Европейския съюз, независимо дали става дума за Европейската комисия, за парламента, за представителите на организираното гражданско общество, именно економически и социален комитет. Всички трябва да работим заедно по тази толкова важна тема, както и вие казахте, госпожо председател, защото трябва да намерим доброто равновесие между економиката, която е важна, но за Европейския съюз, но също така околната среда, която е важна за нашето здраве и здравето на нашите деца. И на трето място не бива да забравяме милионите работещи, които имат нужда още от днес да работят при възможно най-добри условия. Госпожо председател, благодаря ви за поканата. Обеден съм, че това ще бъде само началото. Нашето сътрудничество и от тук нататък ще продължим да работим заедно. Това е важно както за Европейския съюз, така и за неговите граждани граждани. Благодаря ви, господин Колон. Спочваме годината с прекрасен ентусиазъм. А сега давам думата на госпожа Реводалон. След това ще дам думата на нашите докладчици в сянка и на всички други колеги, които биха искали да се изкажат. Започваме с госпожа Реводалон. Далон. Мерси, мадам. Благодаря ви, госпожо председател. Скъпи колеги, дами и господа, преди да ви представя проекта доклада си, бих искала за ваше позволение да ви направя следното предложение. Предлагам ви да променим заглавието на текста или с директивата за таксуването или е започна такси за тежкотоварните автомобили, защото продължаваме да използваме термин евровинетка или винетка при положение, че искаме да сложим край на системата за винетките. Според мен е безсмислено и само обърква гражданите. Уверявам ви, че това не е най-важната тема, най-важното за мен в този доклад, но е важно за мен уточнение. И така, директивата за започнато на таксите даде възможност да се излезе с стабилна основа за борба с дискриминацията между различните участници и ползватели на пътната структура в Европейския съюз, тя не, не постига големи резултати при изпълнение на основните цели на Бялата книга за, за пътния транспорт, а именно програмата на принципа замърсителят плаща и ползвателят плаща. Ето защо предлагам, смятам, че в това положение Европейската комисия се съдържат редица много добри предложения, като разширяване на обхвата му, включване на всичките товарни автомобили, включване на лекотоварните автомобили, възможността се въвежда такса за задръстване, забавяне на винаги за тежките плътни средства и промяна на таксите за инфраструктура, в зависимост от емисиите от въглероден диоксид. Те дава възможност започнат да се гарантират, да се обезпечат по-добре нужните ремонти на инфраструктурата и да се гарантира, че всеки плаща адекватно за ползването на инфраструктурата. Въпреки, че комисията е свършила добра работа, смятам, че тя не е стигнала до край със своята логика. На първо място предлага се забрана на системата на винетки, без обаче да се гарантира, че тези системи ще бъдат заменени с системи за плащане на такса, основаваща се на изминатият път. На второ място включването на лекотоварните автомобили и възможността да се прилагат а, таксите въз основа на различните типове а, превозни средства. От тази гледна точка предлагам на първо място не просто да се забраняват винетките за тежкотоварните превозни средства, но да бъдат заменени те с такса за изминато разстояние. След, на второ място, след като се при, премахне системата за винетките за лекотоварните автомобили до 2026 година, предлагам таксата за изминато разстояние да се, да се прилага за всички превозни средства. Или казвам други думи, от 1 януари 2026 година да се прилагат а, такси за изминато разстояние не само тежкотоварните автомобили, но и на всички лекотоварни превозни средства, включително и на мотоциклетите. Разбира се, а, таксата ще е с различен размер в зависимост от различния вид превозни средства. Това е водещ принцип. Тази цел е амбициозна, но е важна, ако искаме да имаме последователен подход при премахването на дискриминацията на различните потребители и ползватели на инфраструктурите и да приложим действително и изцяло на практика принципите замърсителят плаща и потребителят плаща. За да се приложи напълно принципът замърсителят плаща, предлагам да се въведе такса за външни разходи за всички отсечки от трансевропейската пътна мрежа, които в момента са обхванати от такса за изминато разстояние. Освен това, предлагам от 1 януари 2026 година тези такси също се прилага към всички видове превозни средства. Освен прилагането на тези два водещи принципа, замърсителят плаща и потребителят плаща, фактът, че е, системите за заплащане на такса за изминато разстояние са в основата на моето предложение. За да се гарантира пълното приема на тези системи навсякъде в Европейския съюз, предлагам няколко инструмента. Първо, убеден съм, убедена съм, че ако се приложи ясна система за етикетиране на плащането на такси за минато разстояние и стана ясна пряката връзка за финансиране на подобряване инфраструктурата, ще се подобри приемането на тази система. На второ място, за да се намалят социалните последици от въвеждане на тази текста, предлагам да се увеличи освобож... намаляването на такса за плащане от 13 на 50% за редовно използващите пътищата, т.е. хората, които използват съветната инфраструктура по професионални цели. И на трето място предвиждат се специални мерки за да се въведе системата за таксуване с минато разстояние и да се има предвид последиците им за най-отдалечените региони. И на трето място средствата, които са събрани в даден регион, трябва да се изразходват с подбрана структурата на съответния регион, за да се увеличи ликвидността им. И накрая, по отношение решение на операторите въвежда се задължението за гарантиране на безопасни, охранявани паркинги за тежкотоварни автомобили за всички отсечки от мрежата, които са обхванати от такса за изминато разстояние. Предлага също така и по-ясна кампания за осведомяване на населението за какво ще използват събраните средства, т.е. за подобряване на инфраструктурата. Също така всяка държава членка трябва да определи независимо независим орган, който да гарантира как се разходва средствата от събраните такси за изминато разстояние за подобряване на инфраструктурата. В дългосрочен план това може да се изпълнява тази и от Европейска агенция за сухопътния транспорт. Също така предлагам да се опрости системата за определяне на участието да на, на тези средства в финансирането на трансевропейските транспортни мрежи. Също така призовавам за намаляване на административното бреме и възможността да се въведе такса за външни разходи, свързан с опасността от пътно-транспортни происшествия. В заключение смятам, че възможността да се въведат в прочното поле на директивата всички предпревозни средства не може да се осъществи само ако не се предприемат и водещите принципи, които предлагам, именно пълна прозрачност при разходване на средствата от таксите за изминалото разстояние. Благодаря на всички, с които проведохме много всички са искрени, които, които проведохме много успешни разисквания. Благодаря на представите на Европейската комисия, на моята сътрудничка, на сътрудниците по политическата ни група, на всички, които допринесоха за това първо изготвяне на първата чернова на доклада. Сега съм с нетърпение, очаквам да чуя вас, скъпи докладчици във всяка, скъпи колеги, за да излезем с на възможно най-амбициозно предложение. Много ви благодаря, госпожо Реводалон. А сега незабавно преминаваме към разискванията. Започваме с с докладчите в сянка. Господин Барс, имате думата за 3 минути. Merci, мадам ла президент. Благодаря ви, госпожо председател. Още в началото на изказването си искам да благодаря на авторката на доклада за работата и да и уверя в подкрепата си за по-нататъчната и дейност, включително и по отношение на идеята за промяна на заглавието, което, коя, което смятам за много уместно, след като искаме да премахнем винетките в не една резолюция, както и в Бялата книга за транспорта, парламентът е изразил позицията си за принципа ползвателят плаща и причинителят плаща и винаги сме се застъпвали за конкретни и осъществими закони. Комисията последва това наше, тази наша покана и излезе с предложение, което върви в много правилна посока, но и аз като докладващата много съжалявам, че комисията не можа да наложи мнението си за обвързаност, целево, целева обвързаност на приходите. На Кристина искам да кажа, че проектодокладът е много смело написан, много амбициозен и смятам, че е излязла до известна степен, дори извън рамките на целта си, но е, така или иначе текстът представлява добро начало. Мисля, че ще намерим баланс. Има някои моменти, които трябва да бъдат отбелязани. Е, Например, включването на второкласната пътна мрежа, според мен е а, проблем. Разбира се, разбирам а, аргумента, че много шофьори ще избягват първокласната мрежа, за да си спестят а, тол таксата но мисля, че разширяването на приложното поле, въпреки това, е, би трябвало да се постави под съмнение, поне за нас в ЕНП е така. Предложението за отчитане на социоекологичните фактори при формирането на таксите е добро но се питам как точно ще правим изчисленията, как какви ще са конкретните параметри социоекологичните. 50 отстъпка за ползвателите на пътища, които е, шуф... използват отсечките, за да отидат на работа, е най-малкото изисква най-малкото дискусия, защото си представям колко голямо ще бъде административното бреме. Не знам дали това е решение или по-скоро създаване на проблеми предложението за а, начисляване на такси за МПС според а, емисиите на со 2 също е проблем, мисля мисля, че в това отношение предложението на комисията е по-реалистично. Нещо, което е положително и аз подкрепям, е толерантността, която се проявява в предложението. Тоест, всяко превозно средство, което използва пътната мрежа, трябва да бъде отчетено. И за това смятам, че наистина и автобусите и мотоциклетите трябва да бъдат включени, макар че трябва да се променят някои текстове, за да стане това. Докладващата вече го каза много е добро предложението за включване на малките търговски превозни средства. Наскоро имахме дискусия тези малки транспортни средства и се разбрахме, че те не могат да се движат по пътищата без да спазват никакви условия. Председателката подканва оратора да приключи. Смятаме, че е проблем обаче включването на разходите за пътно-транспортни происшествия. Трябва да помислим помислим по този въпрос. Също така, наистина трябва да приветстваме предложението на докладващата за повече прозрачност. Мисля, че тук е мястото на целевата обвързаност на а, приходите, за да можем да убедим държавите членки, че е, ковем закони, които трябва да бъдат прияти от гражданите. Благодаря за сътрудничеството. Имах още какво да кажа, но председателката е достатъчно строга. Гледаме строго и трябва да свършва. beaucoup, Ба. Благодаря, господин Бах. Ами, аз не знам друга посетка, която да ви дава по две минути в повече да си изказвате от предвиденото време. Не мога да... Не мога да се глася, че съм особено строга в момента, но това беше, защото те първо започва просто за за годината. Господин Ван имате думата за 3 минути. Моля ви да се впишете в тях. Е, <clears throat> уважаема госпожо председател, уважаема е, Кристин, текстът, който се предлага, е достатъчно амбициозен. В нашата политическа група все още доуточняваме някои въпроси, свързани с темата. Тоест, дискусията при нас все още не е приключила. Оценявам високо амбициите на авторката на доклада, но амбициите трябва да стигат до определена степен. Например, разширяването на приложното поле се предлага, предлага се включването на мотоциклетите. Не виждам защо трябва да се прави това. А, Представят се и други идеи, които малко ме изненадват, например отчитане на социоекономическите предпоставки, таксата. Ако таксата зависи от това, смятам, че дискусията няма да има край. Госпожо председател, знаете, че не, не смятаме за целесообразно създаването на европейски транспортен орган, който да се грижи специално за пътните такси. Госпожо председател, имаме някои бележки, имаме някои въпроси. Същевременно, разбира се, ни харесва това, че в доклада се казва, че е необходима а, добра основателна база за отмяната на винетките. Разбира се, че е важно да се из... прилага принципът причинителят плаща. Целевата обвързаност на приходите, да, това е въпрос, по който мненията се разминават. До някъде е разумно, разбира се, тези приходи да се използват за подобряване на инфраструктурата, но са прави и онези, които казват, че това е въпрос на субсидиарност и не можем да се месим така че мненията са различни. дали тези приходи да се използват и за създаването на сигурни паркинги за почивка. Това е доста уместно предложение, защото по европейските магистрали липсват достатъчно такива паркинги. Знаете, че шофьорите на тежкотоварни камиони често нощуват в кабините си ако приходите от такси трябва да се инвестират за инфраструктура, то нека това да са паркинги. А, и автомобилите, които не а, е, излъчват емисии, би трябвало, разбира се, да се ползват с отстъпки. Има и някои други моменти, които трябва да обсъдим в политическата група, но във всеки случай благодаря много на докладващата. Благодаря, господин Ван Дален. Справихте се точно за 3 минути. Поздравления! Много добре започвате новата година. Господин Рике отсъства днес, господин Теличка го замества. Господин Теличка имате думата за 3 минути. Благодаря ви, госпожо председател. Скъпи колеги, добър ден! Днес Емануел Макрон посещава Северна Франция. Не, че това има нещо общо с а, предложението, което обсъждаме, но затова Доминик Рике остана в избирателният си район и ме помоли да споделя с вас а, коментарите си. А, още не сме провели задълбоченият да дебат в а, политическата ни група, така че не мога да кажа от сега дали съм напълно съгласен с неговото мнение или не. Доминик Реке. държи да, държи да благодари на докладчика за качественият ти доклад. Съгласно Доминик Реке, подложението на Европейската комисия е в правилната посока. Госпожа Рево Далон е успяла да подобри това добро предложение. Доминик подкрепя е, и систем, принципът за таксуване за измина, на използване на инфраструктурата за основа на изминалото разстояние, както и да се е, прилагат принципите за мърсителят плаща и ползвателят плаща, както и въвеждането на такса за външни е, разходи. Идеята също така да има по-ясно обвързване на приходите с конкретно финансиране на инфраструктурата, било то за подобряване на пътната инфраструктура или за преминаването към а, а, мултимодален транспорт. За него са важни елементи от текста. Без изненада господин Реке лично подкрепя позицията на докладчика, а именно подкрепи идеята създаване на Европейска агенция за пътен транспорт. Измененията в нашата група имат за цел да изяснят някои въпроси, като например е, инфраструктурата, която е отдадена на, на концесия в момента или кой ще бъде компетентният орган, определящ размера на таксите по цялата мрежа. От, е, по последният въпрос, е, според Доминик Реке е много важно държавите членки да се договорят, за да може различните власти на поднационално равнище, т.е. на регионално равнище, да налагат такси по свое осмотрение. Това бяха коментарите на Доминик Рике на този етап. Благодаря ви. И аз ви благодаря, господин Теличка. Аз съм от същия район като господин Рике, но все пак предпочитал да съм днес тук сред вас и да се видя с президента ни в някой друг момент. Така че имате късмет, предпочитам вас пред него. Думата има Господин Делунде. Thank you, Madam Chair. Uh, we see many positive... Uh, Виждаме много положителни uh, идеи в това предложение на Европейската комисия. Особено включването на всички uh, превозни средства в системата, идеята е, че таксуването ще бъде възоснова на изминатото разстояние и включването на разходите свързани с опазването на околната среда. Трябва обаче да съблюдаваме за справедливата конкурент, конкуренция между различните видове транспорт. трябва да се гарантира, че пътният транспорт се таксува почти толкова, колкото струва железопътният транспорт на товари, за да се гарантира, че най-екологосъобразният вид транспорт остава и най-ефтиният. Благодаря ви. Господин Далунде. Иска да дам думата на колегите, които не са докладчици в сянка, но които искат да вземат участие в дебата. Разполагате с е, една минута. Започваме с е, госпожа Фостер. Да, знам, че не е лесно да се вместите в една минута, но с толкова време разполагате. Имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Много сте щедра. Бих искала да благодаря на докладчика за направените от нея коментари. Не се изказвам обаче от името на групата ни, а се изказвам от собствено име и от името на нашата делегация. Не ни харесва идеята за разширяване на площното поле, предложената от Европейската комисия. Не е, подкрепяме идеята за включване на автобуси и микробуси. Не сме съгласни с включването по кръв и по начин на хората, живещи в сърските райони в площното поле на тази директива. Не сме съгласни с владението на Европейската комисия за това, че е, класовете евро за замърсяване са морално остарели не сме убедени, че методологията, която се предлага, дава възможност по адекватен начин да се е, изчислят а, е, емитираните емисии от въглероден диоксид. Смятаме, че Европейския съюз не трябва да се меси в тези въпроси. Това е от правомощта на държавите членки. Съгласни с принципа замърсителят плаща по принцип, но държавите членки трябва да могат да избират между система за таксуване, основаваща се на изминатото разстояние или за време. Ние прилагаме една система за таксуване възоснова на време времето и смятаме, че ще бъде много трудно за нас като държава членка да променим тази система и сме против тази промяна. Въпросът за обвързването на приходите от такси с инфраструктурата, това също би трябвало да остане в правомощите на държавите членки. Надявам се правилно да ме разберете. Нищо лично към докладчик. Благодаря ви за слушната работа, но ние гледаме по съвсем различен начин на темата, която обсъждаме. Благодаря ви. Мерси И аз ви благодаря, госпожо Фостер. Дадох ви 30 секунди в повече, така че наистина съм много любезна днес. Госпожо Арно... Арнотю, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви, госпожо докладчик. Без да обсъждам по същество предложението на Европейската комисия, което вече сме обсъждали, но ще си изкажа направо по предложението на госпожа Рево Далон, които някои от тях за мен са напълно неприемливи. Градките градските автобуси трябва да бъдат освободени от всички видове такси и от таксата за външни разходи, не само таксата за тръстване. Ако искате да, се, да има смисъл тази такса, тогава нека тя да, да, да се разходват средствата, приходите от тези такси само в региона, в който са събрани, е против основният принцип за хармонично управление на, пътната, на пътният мрежа и също така основната идея за солидарност между регионите. Самата идея на тази система беше да таксуват тежкотоварните автомобили, които използват тази инфраструктура, защото увеличаването на прошното поле и включването на лични автомобили, включително и на мотоциклети, за нас е неприемливо. Според нас самото увеличаване на цената на бензина е достатъчно обезсръчаваща мерка. А поредната идея за създаването на поредната европейска агенция комисия за пореден път оказва, че единият пазар се е превърнал в една а, истинска джунгла, в която а, вилне законът на по-силни. По този случай нямаше нужда тази агенция. Госпожа Яла Сендър. Благодаря, госпожо председател. Много благодаря на авторката на доклада за предложенията, които намирам за доста интересни. Сега говоря за 56-то изменение, в което се предлага система за подпомагане на страни, които са маргинално разположени в Европа. Мисля, че това са мерки, които намират национално приложение. Ние бихме предло... предпочели да се говори за европейски е, мерки, мерки приложими на европейско ниво, защото държавите членки винаги правят опит да предпочитат своите потребители, своите ползватели и да карат чужденците да плащат повече. Освен това, нашата цел е да помогнем на по-бедни семейства, които живеят извън е, градовете. А ако повишим таксите им, ще трябва да има някакъв някаква компенсация, за да не плащат двойно. Да има независим орган, добре, но за да бъдем сигурни, че няма никаква дискриминация, не е зле да помислим за европейски орган наистина. Що се отнася до обвързаност на приходите с инфраструктурата или целевата обвързаност и всички дефиниции, които я съпровождат, тук трябва да кажем, че не всички държави членки, т.е. не на всички държави членки законодателството позволява целова обвърз, целева обвързаност на приходи. Например, в Испания по Конституция това е задача на финансовото министерство. 49-то и 50-то предложение за измен изменения, там където става дума за автомобили с нулеви емисии. Тук не ми е ясно как точно ще измервате. А, може би ще ни обясните как ще извадите това. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на авторката на доклада. Целева обвързаност на приходите от транспорта, да. Дали да е в зависимост от отсечките, за които се събира такста, мисля, че не е правилно. За мен по-важна е субсидиарността. Разходи за задръстванията. Имам чувството, че административните органи ще могат да организират изкуствени задръствания, за да събират такси. А що се отнася до приложимостта, наистина трябва да се контролира трансгранично, последователно прилагане на таксите чрез оперативната съвместимост. Отчитането според изминатото разстояние, разбира се, че е по-добрия метод, отколкото винетката, в която се измерва във време. Мерси, Мадам Демонте. Благодаря, господин Кълков. Госпожа Демонте има думата. Innanzitutto un ringraziamento alla relatrice. E благодаря. Първо искам да благодаря най-сърдечно на авторката на доклада и докладчиците в Сянка за изготвянето на този текст. Нека първо да кажа нещо за таксите за задръствания. Виждали сме подобни примери в Европа а, първоначално предложението срещаше голям отпор, но в крайна сметка гражданите бяха за събирането на такива факси с цел финансиране на инфраструктурата. Интересно е и предложението за включване на второкласната пътна мрежа извън магистралите, което е проблем. Много често по тези пътища на е, движението е много натоварено, просто защото шофьорите избягват магистралите и плащането на такси, което пък води до задръствания и е, екологични е, проблеми. Също така трябва да помислим и за времената за почивка и управление на МПС. Ако се въведе тол такста, трябва да се направят инвестиции в инфраструктурата и поддръжката на пътищата. А що се отнася до принципа причинителят плаща, може би трябва трябва да подходим прогресивно, за да създадем стимули за шофьорите. Нека да помислим за такива стимули. Госпожо закъсняхте малко. Добре ли сте? Честита нова година, понеже тук ще в сянка имате право на 3 минути време за изказване. Благодаря, госпожо председател. Много съжалявам, че закъснях. Просто самолетът ми кацна с закъснение. Извинявам се и за прегракналия си глас. Що се отнася до днешната тема, имам четири основни точки, върху които искам да се съсредоточа, защото те бяха много важни за формирането на нашата позиция, която намери израз и в съответните предложения за изменение. Първо, разходите за инфраструктура. Смятаме, че предложението на комисията е много добро. Положително е, че се разширява приложното поле на директивата и се включват лекотоварните превозни средства, автобусите и минибусите. Що се отнася до разходите за инфраструктура, Необходимо е да се направят реинвестиции за поддръжката на пътната мрежа. Мисля, че този въпрос е сравнително безспорен. Що за нас до външните разходи? те трябва да се, трябва да се интернализират костите, разходите за поддръжка на околната среда, т.е. да се предприемат мерки, които са ефективни и действително са насочени към природните средства, които са причинители на замързявания, като външните разходи се реинвестират за ограничаване на щетите, причинени на околната среда. Тоест, трябва да имаме ясна цел, ясно формулирана цел, която да се преследва, за да можем да а, постигнем пряк ефект. Външните разходи трябва да се реинвестират, повтарям, за намаляване на щетите за околната страка, среда. Освен това ни трябва инфраструктура за альтернативни превозни средства. И инфраструктура, която да е полезна в момента не разполагаме в достатъчна степен с такава инфраструктура, която да накара потребителите да преминат към друг вид превозно средство, например да се качат на влак, да превозват товарите чрез комбиниран превоз – т.е. да пътният транспорт да бъде устойчив. Но разбира се, че това трябва да се стимулира. Що се отнася до такса за дръстване, разбира се, много хубаво ние сме за, но нека да помислим каква да е системата. Как да се а, разпише това в закон? Мисля, че трябва много по-ясно да избистрим позицията си. И на последно място прозрачността. В това отношение също трябва да има яснота за ефекта на различните разходи. Инфраструктурни, външни разходи и такси за дръстване. Трябва ясно и публично да заявим какви са ползите от тези разходи, примерно дали ще се намалят въглеродните емисии или ще се разтоварят пътищата дали това ще доведе до използването на нови възможности за транспорт, до пътно, намаляване на пътно-транспортните происшествия и прочие и прочие. Трябва да се разясни това на обществеността. Това са четирите аспекта, на които исках да се спра днес. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Аюто. Сега отново се връщам към докладчика в... на господин давно от господин Бето Мазала, който е докладчик в Сумката на регионите. опиньоне дел Комитет економико социал европео sulla директива Ровиньет. Благодаря. Искам да благодаря най-сърдечно и да ви представя позицията на економически и социален комитет. Е, директивата нормира вътрешния пазар, нормира и намаляването на емисиите. Нашият комитет е съгласен с авторката на доклада, че трябва да има а, таксуване по пътищата прямо в зависимост от изминатото разстояние, но да няма много бюрокрация външните разходи, причинявани примерно от тежкотоварните превозни средства, трябва да се реинвестират. А, използването на принципа причинителят плаща ще бъде полезен за подобряване на пътната инфраструктура и за разтоварването на движението по пътищата. А, условията, които вече сме ви посочили, говорят, че тази система може прогресивно да се прилага както към тежкотоварните, така и към лекотоварните превозни средства и към леките автомобили. И то в най-скоро време. Екосок обаче има някои резерви. Около 130 милиарда е евро годишно ще бъдат необходими, за да се осъществи тази цел а, преди кризата се говореше за 100 милиарда. Т.е. в закона трябва да залегне изискване за реинвестиция на, пър, на, на, на, на приходите, за да могат да се покрият разходите за инфраструктура. Външните разходи трябва да компенсират и е, отрицателното въздействие от пътния транспорт, използването на железопътен транспорт, иновативни а, транспортни системи, а, альтернативни транспортни средства. Всичко това е много важно, но пледираме за гъвкавост. В селските, по-специално по за селските и планинските региони. Нашият комитет смята, че а, трябва да предприемаме такива мерки, които ползвателите и гражданите да истина да намират за приемливи, за да могат тези мерки да се осъществят. За това сме за прозрачност, за ясно информиране как точно се използват приходите и за какво се инвестират. Приходите от такси. Економически и социален съвет смята, че по този начин ще се създадат дори и допълнителни работни места. Също така се а, е, настояваме за редовно, родовен контрол на ефективността на изпълнението на тези разпоредби смятаме, че може да има и а, е, допълнително финансиране. Поздравяваме авторката на доклада, но ще позволи още една бележка с цел защита на единния пазар. А, поздравяваме авторката на доклада за това, че включва и този аспект, както и останалите моменти важни за нашия комитет. Благодаря ви, господин Мазола. Изказването беше от името на Економически и социален комитет. А сега дам думата на Едиле Жуал от Генерална дирекция транспорт на Европейската комисия. Добър ден и честита нова година. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за любезните пожелания. Ще са ни нужна тази година. Задачата ми по първия доклад е много лесна, дори и много приятна, тъй като Европейската комисия само може да подкрепи проекто доклада. Радваме се на отличното качество на този проекто доклад, който потвърждава водещите принципи на предложението на Европейската комисия и в някои отношения, като, като външните разходи, например. Докладчикът е, госпожа Еводалон Бонфла дори надхвърля първоначалното продължение на Европейската комисия при е, прилагането на принципа замърсителят плаща и ползвателят плаща. Няма да се спирам на всички конкретни аспекти на е, доклада, но ще спра някои от най-важните. Първо, разширяването на площно поле на директивата до всички превозни средства, което е основният принцип на Европейската комисия чуха резерви, които бяха изказани от някои членове на парламент, особено по отношение на включването на автобусите. Действително не трябва да бъде наказан този вид а, транспорт, а, който е обществен транспорт, но не бива автобусите да бъдат напълно освобождавани от плащането на такса за използването на инфраструктурата. Има и друга възможност, а именно постепенно, постепенно изваждане постепенна отмяна на винетните системи и постепенно преминаване към толовите системи и комисарият много държи на този водещ принцип. Тук водещ принцип за нас е принципът за целева обвързаност на приходите от таксите. Това е принцип, който ние напълно подкрепяме, макар че предложението ни остава доста предпазливо в това отношение, т.е. научихме си урока, така да се каже, от предишните преговори с държавите членки оценки. Затова бяхме малко по-предпазливи в предложението си този път, но въпреки това ние напълно подкрепяме предложението на докладчика ви. Три коментара имам по три елемента, с които трябва да обсъдим допълнително. Първият е свързан с идеята за значителна измяна на таксите. Това е важен елемент, защото е свързан с задължението на държавите членки да осведомят Европейската комисия, която пък от своя страна има задължението да преразгледа проектът за въвеждане на дадена такса за използване на инф пътна инфраструктура и да одобри. И а, такова предложение трябва да се прави с много а, внимание, защото в миналото системата с автоматичен задължително нотифициране от страна държавите членки се оказа полезен, тъй като а, тази система даваше възможност да се осъществи нужен диалог между Европейската комисия и държавите членки, да се гарантират, че предложената такса за изминато разстояние действително а, се спазва готовната рамка, заложена в директивата. На второ място е, е изключението, което, могат да предоставят държавите членки на редовните ползватели на инфраструктура, което може според докладчика да стигне до 50%. Това за нас е прекомерно и може да повлияят отрицателно на целта ни намаляване на затръстванията. Но смятаме, че е възможно да се а, обединят няколко цели и да взема правити целите за социално приобщаване и приобщаване на отделните региони. Може би трябва да обмислим по-добре тази идея. И на трето място отбелязваме си огромните амбиции на госпожа Рево Далън по отношение на таксата за външни разходи, които тя иска да направи задължителни. Трябва обаче да внимаваме с идеята за въвеждане на такса, свързана с пътно-транспортните происшествия. Има много проучвания по темата и толкова предложения за разрешаване на проблема, колкото има и проучвания. И накрая бих искал да завърша с нещо много положително. Бих искал да обърна внимание на изменение 35-то, в което докладчика заявява, че по пътищата където има такси за минато разстояние, трябва да има качествена инфраструктура и в частност качествени паркинги, безопасни паркинги. Това изменение наистина е много важно и то в някаква степен оправдава самата идея за такса за изминато разстояние. Тоест, ако ползвателят плаща, той има право да се възползва от качествена инфраструктура, т.е. не само качествени пътища, но и качествени паркинги и качествени места за почивка. И това изменение според мен много добре обобщава различните цели и измерения на на това предложение. Това е изменението, което също така много ясно показва, че обсъждаме един цялостен пакет за мобилността. Не само економическите аспекти, свързани с а, вътрешния пазар, но и всички аспекти, свързани с социалното измерение на таксуването на ползването на инфраструктурата и това бяха основните елементи, на които да се спря в своето изказване. Благодаря ви, господин Лешуан. Госпожо Реводалон, давам ви думата за минути и половина. Но, както виждате, дори Европейската комисия е в сток от работата ви, така че много добре започнахте. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на всички ви за изказванията, предложенията и коментарите. Отбелязах си ги и мога да ви уверя, че те първо започваме работата си. Ще си позволя все пак да отговоря на някои от направените коментари. Първо, въпросът за целевата обвързаност беше доста добре възприета от колегите, не от всички, но все пак мнозина смятат, че е важно най-накрая да се въведе тази система. Приветствам и подкрепят изказана от страна на Европейската комисия. За мен това е много важно, много ясно съм заложила задължителната обвързане, целево обвързване на приходите от таксите, но ако искате може да доизясним какво искам да кажа в предложението си. Запозната съм с трудностите в миналото при приемането на подобни предложения от страна на съвета но това е много важно, за да се възприема принципа за таксата изминато разстояние по всички пътища. Без да е въпрос за включването на второстепенните пътища. Това не е задължение, а възможност, която ще бъде на разположение на държавите членки. Ако те искат, могат да въведат толовите такси за второстепени пътища, когато е ясно, че тези второстепени пътища се използват да се избегнат първостепените пътища. В някои държави членки има такива проблеми и те искаха да има подобна възможност. Тоест това е възможност, а не задължение. Включването на социално-економически човешките фактори са важни, както каже госпожа Аяла Сендер. трябва да се даде така възможност на държавите членки, за да не се стигне до дискриминация за унези, които са принудени да използват пътната инфраструктура за работа по въпроса за видовете превозни средства и емисиите, идеята ми беше на които отделят по-малко е, емисии от въглеродни диоксид и в частност нулевите емисии. Според мен е, не е вярно, че не сме ги обхванали напълно. Предвидено е освобождаване от 75% от таксата за превозните средства с нулеви емисии. Това е до изясняващо изменение. Не, по никакъв начин не съм, се, не съм се стремяла тук да а, отмени първоначалното положение на Европейската комисия. Оставам също така с впечатлението, че мнозинството от колегите подкрепя прекратяването на системите с винетки и въвеждането на таксите за изминато разстояние. Трябва да убедим онези, които все още не са убедени и да гарантираме, че всички превозни средства ще бъдат обхванати от а, тази система, като разбира се има предвид различните а, в, видове ползватели на инфраструктурата. Когато става въпрос за обществен транспорт, трябва да се има предвид това, както става въпрос за по-чисти превозни средства. Крайни срок за внасяне на изменения е 20 февруари. Ще бъдат предоставени на 20-21 март и се, и се очаква на 14-15 е, е, април да а, е, се гласуват в Комисията по транспорт. Благодаря ви, госпожо докладчик, но по принцип председателят на комисията определя графика, така че ще ви го повторя. 20 февруари е крайни срок за внасяне на изменения. Нека да спряме сега до тук. От там нататък ще видим как ще изглежда графика за работа по-нататък. Благодаря ви, госпожа, госпожа Рево Далон. Продължаваме с вторични докладчи, госпожа Клуне и въпросът за заплащането на такса на тежкотранспортните автомобили ще действаме по същият начин. Започваме с докладчика, за който ще и другите колеги, които искат думата. Заповядайте. Благодаря ви. Това досие е свързано с предишното във връзка с данъчното облагане. Комисията предлага да се даде е, свобода на действие на държавите членки при определянето на таксите за превозни средства. Подкрепяме като цяло предложението на комисията, както чухме преди малко. Данъчното облагане в това отношение е от изключително значение за държавите членки. Важно е, е да се знае каква е позицията на парламентарните комисии. Европейската комисия и съвета са длъжни да се допитат до нас, но не и да вземат предвид становището ни. Ще се спра на основните предизвикателства, които проистичат от транспорта и тежкотоварните автомобили. Необходимо е да насърчим чистия транспорт. Вярвам също така, че при въвеждането на мерките трябва да се вземат предвид специфичните характеристики на държавите членки. Трябва да се даде необходимата гъвкавост на държавите членки. Не трябва да се стига до увеличаване на административните разходи, защото ако се стигне до увеличаването им, това може да бъде счетено за прекомерно бреме. Ако желаем да въведем такава такса, свързана с изминатото разстояние, нещо, което бе споменато преди малко, то ще трябва внимателно да помислим за последствията върху малките и средни предприятия. Важно е също така да не се стига до двойно данъчно облагане. Именно това е целта на настоящото предложение. Аз съм съгласна да се намали данъчната ставка, Предлага се преходен период от 5 години. Според мен обаче трябва да се даде допълнителна гъвкавост. Можем допълнително да упростим предложението на Европейската комисия, за да не се стигне до увеличаване на административното бреме за държавите членки. Ето защо в предложението си за доклад и измененията, които предлагам, правя предложение за намаляване на данъчните ставки еднократно, а не постепенното им намаляване, нещо, което предлага комисията. Комисията предлага това да се направи в пет етапа. Отново повтарям, тук парламента играе консултативна функция и това досе е свързано с това, което обсъдихме преди малко. Очаквам коментарите на колегите и се надявам, че ще може да финализираме работата си в рамките на парламентарната комисия по това досие. Благодаря. Благодаря, госпожо Клун. От името на социалистите и демократите давам думите на господин Ертук. Благодаря ви. Говоря от името на колегата Клаудия, която за съжаление не може да се присъедини към нас днес. Сега ще ви изложа нейната позиция. Таксата, базирана на изминатото разстояние, може да изиграе важна роля при стимулирането на опазването на околната среда. Затова колежката приветства предложението на Европейската комисия за допълнителни стъпки в това отношение. Необходимо е да направим повече, за да подкрепим инвестициите и да намалим задръстванията, шума и замърсяването на околната среда този смисъл сега прилагащите се екотакси не обслужват целта, която преследваме. Може би платените пътни системи биха могли да свършат тази работа много по-добре. Необходимо е да се стремим към балансиран подход в доклада. Относно намаляването на минималните данъчни ставки, смятам, че те трябва да се прилагат само в тези държави, в които има система, която прилага данъчно облагане на базата на изминатото разстояние. Така ще се избегне двойното данъчно облагане и ще се даде възможност на държавите да определят своята политика. На следващо място, във връзка с въвеждането на тази минимална ставка, необходимо е да отделим специално внимание на последствията върху администрациите във всяка една държава членка. Предложението на Европейската комисия е данъка да се въведе в рамките на 5 годишен период в 5 стъпки. Приветстваме а, измененията в този смисъл от страна на госпожа Клун. Може би е по-добре все пак да въведем минималната данъчна ставка в рамките на 3 или максимум 4 стъпки. Благодаря на госпожа Клум за работата и по доклада. Очаквам с нетърпение да намерим правилния баланс между въвеждането на таксисите, изминато разстояние и е, периода, в който е, и преходния период, в рамките на който ще, ще може да се направи тази промяна. Благодаря ви, господин Ван Делен. Имате думата за 3 минути. Eh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на авторката на доклада. Смятаме, че е привлекателна идеята за предоставяне на държавите членки на повече гъвкавост с цел намаляване на минималните ставки. Предвижда се дълъг период от 20 до 27 година. Впрочем, в нашата политическа група дебатът все още не е приключил, но така или иначе сме за гъвкавост. Благодаря. Благодаря от името на господин Рике. Кой ще вземе думата? Госпожа Билбао, вие ли? Мадам Майснер. Госпожа Майснер, заповядайте actually didn't give me anything, so... Тя не ми е представила своята позиция. Ами, няма да, чуя, да я чуя в такъв случай. Bon, alors on se passe de l'intervention de M. Riquet. Няма да чуем позицията на господин Реке. В такъв случай да чуем госпожа Маккарти. Тя пък не е в залата. Господин Далунте. Е, е, Благодаря, госпожо председател. Данъците и налозите могат да бъдат ефективен инструмент за създаване на стимули за потребителите и за да бъдат накарани те да купуват и използват по-екологични автомобили. Но същевременно не трябва да се фокусираме изключително и само върху а, определянето на ставките. Трябва да помислим и за психологически стимули за закупуване на альтернативни превози превозни средства, защото потребителят е свободен да избере какъв автомобил ще си купи. До сега беше от значение, не беше от толкова голямо значение какъв е разходът на гориво. По-важна беше цената, т.е. трябва да въведем принципа бонус-малус. Онези, които излъчват по-малко емисии, трябва да бъдат, да бъдат възнаградени чрез намалена данъчна ставка. По този начин ще повлияем на решението на потребителя какъв автомобил да си купи. Данъчното облагане е важен въпрос, но нека да помислим и за други стимули. Благодаря, господин Далунде. Обръщам се към Европейската комисия. Господин Лежуа, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Аз бих могъл да продължа в тази оптимистична нотка. Бих искал да подкрепя проекто доклада на докладчика госпожа Клун. В този доклад се споделя в общи линии позицията на Европейската комисия, именно необходимо е да дадем необходимата гъвкавост на държавите членки, за да стимулираме държавите членки да преминат от система на данъчно облагане към по-различна такава. Изключително важно е да не забравяме, че държавите членки не са задължени да намалят данъчното облагане, че те ще разполагат с гъвкавост в това отношение. Има едно изменение в проекто доклада, което цели упростяване на текста на комисията във връзка с поетапното въвеждане – ние предлагахме поетапно въвеждане в рамките на пет етапа. Докладчика смята, че промяната трябва да се извърши в рамките на една стъпка за една година. Защо не? Ако това изменение мине, защо в такъв случай тази степ, стъпка да бъде направена 2024 година? А ако всичко ще става изведнъж, тогава бихме могли да го направим на много по-ранен етап, дори в деня на влизането в сила на ревизираната директива. Това е единственото, което исках да опомена във връзка с доклада, който приветстваме. Благодаря. Благодаря ви, господин Лиежуа. Запазете оптимизма си, защото ни очаква още един доклад. Госпожо Майснер, намерихте позицията на господин Рике, така ли? Да, да. Извинявам се. Току-що научих, че а, тази позиция тук е за двата доклада, а преди малко не му изчетох позицията, така че ще я кажа тук. Господин Рике благодари на, и на този а, докладчик, на госпожа клун, защото доклада върви в правилната посока. Той подкрепя идеята за системата за електронните системи за пътно таксуване, идеята за замърсителя плаща. Системата е една и съща и за двата доклада. Измененията на господин Рике ще имат за цел да се изяснят някои аспекти, като разпоредбите свързани с задръстванията, и въпроса за това кой ще носи отговорността във връзка с системите за пътно таксуване по смисъл на споразумението с държавите членки и регионалните и федеративните органи могат да налагат данъчно облагане, така че ще трябва да има гъвкавост. Ами, господин Реке не ми е дал е, друг лист с позицията си, защото тази му позиция въжи и за двата доклада. Благодаря, госпожо Майснер, госпожо Клун, госпожо докладчик, имате отново думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на членовете на комисията за коментарите, като че ли има консенсус в залата във връзка с таксите за изминато разстояние. Ако те бъдат въведени, ще трябва да се предостави необходимата гъвкавост на държавите членки. Важно е да повторя, че не се вменява задължение на държавите членки. Това са просто насоки. Важно е, е да сме наясно с нивото на данъчно облагане. Ако не се даде необходимата е, гъвкавост, е, може да се наложи неправомерно, прекомерно бреме върху МСП. Благодаря на докладчиците в Сянка и на колегите за измененията. Ще видим как ще протече работата ни в рамките на следващите месеци. Да, познахте госпожо Клун. Краен срок за внасяне на измененията 20 февруари на обяд. Продължаваме нататък с доклада за оперативната съвместимост на електронните системи за пътно таксуване. Господин Салини, добър ден, честита нова година. Ще ви дам думата, а след това ще чуем и докладчиците в сянка. Имаме и докладчик от Европейски економически и социален съвет. Господин Салини, започваме с вас. Благодаря ви доклада за преразглеждането на директивата за оперативната съвместимост на електронните системи за пътно таксуване стана а, необходим. Както чухме от Европейската комисия, директивата, настоящата директива, приета от 2004 година, не се прилага в достатъчна степен. Основните мерки са свързани с оперативната съвместимост на електронните системи за пътно таксуване Друг съществен елемент е обмена на информация. Трансграничния обмен на информация. Целта е да се а, съберат а, неизплатените глоби. Какви са целите ни? Целите ни тук са да изградим европейска система, което означава, че ще имаме едно бордово устройство, което ще действа в различните инфраструктури на държавите членки. Към момента обаче се натъкваме на някои е, препятствия. Имаме някои проблеми с достъпа до пазара доставчиците на услуги трябва да извършват огромни разходи, за да могат да получат достъп до тази система. На следващо място цената на някои устройства. Изключително скъпо е да се използва сателитната система – Необходимо е отделните системи да бъдат оперативно съвместими, но това не трябва да води до прекомерни цени за потребителите. Трябва да се направи връзката и с интелигентните транспортни системи. Понякога се получава смесване на частотите. Трябва да помислим и върху това, както и върху правното основание, за да можем да направим реален обмена на информация между държавите и членки. Включил съм много от аргументите си в доклада. Така, например, говоря за синергия с интелигентните транспортни системи. Не подкрепяме идеята обаче за промяна на частотите на електронните системи за пътно таксуване, защото това ще доведе до прекомерни разходи и закъснения. Следващото ми важно предложение – списъка с наличните технологии. Този списък трябва да бъде включен в самата директива, а не в приложение към нея. трябва да бъдем и последователни с текста на директивата за евровинетките. Така, например, относно лекотоварните автомобили. Нуждаем се от дефиниции, които да бъдат еднакви в двете директиви. Относно операторите, добре е да разпишем точно тяхната роля. От дефинициите трябва да премахнем позоваването на разчитането на регистрационния номер на колата, защото този инструмент не е надежден. В заключение бих искал да кажа две неща. Първо, относно прилагането. Всъщност тук няма какво да кажа. Мога просто да внеса допълнителна яснота. Така, например, в доклада предлагаме да се преразгледа пасажа за лицата за контакт – предлагаме да има лица за контакт във всяка държава членка, за да може да се направи връзка между базите данни на различните държави. Така ще се обменя информация и ще стане ясно кога дадено лице не е заплатило пътната такса в чужда държава. Работната група за електронните системи за пътно таксуване ще продължи работата си в това отношение и ще видим кои аспекти ще преминат от етапа решение към етапа директива. Благодаря. Благодаря ви, господин Салини. Сега ще дам думата на госпожа Сеналова. Děkuji za slovo, paní, paní předsedkyně. Eh, já bych nejprve chtěla poděkovat panu... Благодаря, госпожо председател. Най-напред бих искала да благодаря на докладчика за отличния доклад. Няма какво толкова да кажа. Тъй като съм съгласна с аспектите, които докладчика очерта. Подкрепям идеята му за честотите. Съгласна съм с докладчика относно списъка. И компетентните органи, които да имат достъп до тази система, а те трябва да са тук в Европейския парламент и в съвета. Комисията за електронни системи за пътно таксуване също ще трябва да се произнесе. Когато тя излезе с решение, ще можем да сравним решението и предложението за директива и ще видим какво да направим относно дефиницията в член 2. Бих искала да изясня някои от измененията, които внесохме. Така, например, според нас директивата трябва да включва такси, за зоните с ниски емисии и за центровете на големите градове. Превозните средства ще трябва да имат различни устройства за заплащане, ако се въвеждат различни типове винетки. Не на последно място бих искала да кажа, че предложението наистина е чудесно. Очаквам с нетърпение съвместната ни работа. Благодаря. Благодаря, госпожо Сеналова. Господин Демес Макер. Yes, thank you, please excuse Mr. Извинявам се от името на господин Тоженовски. Той не може да присъства на днешния обмен на мнения. Бих искал да споделя коментарите му по проекто доклада на господин Салини. Докладчикът ни в Сянка смята, че това е добре балансиран доклад и би искал в общи линии да подкрепи изменение 6 запазването на списъка с технологиите в рамките на процедурата по съвместно вземане на решение, а не и не подкрепя предложението на Европейската комисия за актове за изпълнение. Това е председателката. Много добре обобщихте позицията, господин Демес Макер. Eh, eh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря на автора на доклада и съм съгласен с него, че оперативната съвместимост на системите трябва да стане реалност час по-скоро за да могат е, шофьорите да пътуват из цяла Европа без да се запознават с различни е, правила и разпоредби. Оперативната съвместимост на електронните системи, за системите за електронно пътно таксуване е много важно. Имаме и държави, в които не се плащат такива такси в момента. А това, което се предлага, ще опусти нещата и ще въведе принципа причинителят плаща. Реално. Обменът на информация, разбира се, е важен, но не трябва да се забравя и защитата на личните данни. Глобите трябва да бъдат пропорционални и би трябвало да бъдат хармонизирани в максимална степен, защото понякога има случаи, когато неволно не се заплаща пътната такста. Трябва да има възможност за а, освобождаване от глоба, просто ако лицето по невнимание не е платило таксата. Говорим за много важна технология, необходим ни е добре функционираща, оперативно съвместима система. но все още не знаем какви са тенденциите на бъдещето, така че не бива да конкретизираме а, нещата. Законодателството трябва да е такова, че да е достатъчно гъвкаво, за да отразява развитието на технологиите. Така че нека да има приложение, което да дава възможност за делегирани актове при а, поява на нововъведения, за да могат те да бъдат въвеждани колкото може по-бързо на практика. Така ще се подобри а, гъвкавостта, а също времено и ефективността на системата. Това е предложение за изменение номер 14 което аз обаче не предла... подкрепям. Господин Делунде. Eh, eh, Monsieur Dalunde, Господин Далунде, включете си микрофон. Е, е, е, Благодаря, госпожо председател. Приветстваме инициативата за този доклад. Обеден съм, че данъчното облагане наистина е добър инструмент в областта на пътния транспорт и важен стимул за да накараме хората да преминат към други видове превозни средства. Просто системата трябва да се опрости, така че да могат да участват колкото може повече държави членки. Не забравяйте, че има и погранични региони, където хората живеят от едната, в една държава, работят в друга. Ето, помислете за Копенхаген и Малме. Добре е в Европейския съюз наистина да има насърчаване насърчаване на оперативната съвместимост на системите, особено по отношение на товарните превози. Благодаря. Благодаря, господин Далунде. Госпожа Рево Далон, с колко минути разполагам? Две. Просто исках да кажа, че напълно подкрепя предложението и на Европейската комисия, и на докладчика. Предложения, които чухме преди малко във връзка с необходимостта от засилване на оперативната система, съвместимост на електронните системи за пътно таксуване – продължение на това, което казах по моя доклад, бих искала да добавя, че и този доклад е изключително важен, защото след като очертаем основните принципи, е важно да има и оперативна съвместимост на равнище ЕСА. Този текст е изключително важен и играе важна роля в европейската политика за определяне на таксите. Няколко изяснителни въпроса бих искала да задам на докладчика. Господин Салини, Възнамерявате ли да внесете яснота относно европейското управление на електронните системи, като определите ролята на отделните оператори и доставчици на услуги? Бих искала да попитам до каква степен би било добре в приложното поле да се включат и градските електронни системи за пътно таксуване, които все по-често се използват в европейските градове. Благодаря, госпожа Демонте. Е Благодаря. На първо място искам да благодаря на докладчика. Аз подкрепям този доклад, подкрепям и предложението на комисията, защото смятам, че е назрял моментът да въведем оперативна съвместимост между системите за пътно таксуване. Смятам, че докладчикът е ни представя добри предложения, например предложение за изменение номер едно, както и предложението е, за реинвестиране на приходите. Предложение за изменение 2. Смятам, че днешната технология дава възможност за въвеждане на интелигентни транспортни системи, т.е. да има цифрови приложения а не да се използват различни частоти защото чрез дигитализацията ще се съкратят и сроковете за обмен на информация. Нашето предложение е да конкретизираме нещата и да ги реализираме на пазара час по-скоро. Освен това смятаме, че е важно да се говори за пътното е, таксуване – тъй като не бива да забравяме, че в крайна сметка тези такси се използват и за опоручаване на пазарната конкуренция. Затова е най-важното да се осигури ефективност на системите за пътно таксуване. Нещо, което ще е полезно и с оглед на избягването на нелоялната конкуренция. Благодаря, госпожо Демонте. Сега се обръщам към Европейски економически и социален комитет да чуем докладчика господин Витас Масилис. Заповядайте, имате думата за 3 минути. Благодаря, госпожо председател. Нашия комитет след задълбочен анализ и дискусии прие собствено становище във връзка с оперативната съвместимост на електронните системи за пътно таксуване. От това, което чух днес, разбирам, че нашето становище е близко до това на господин Салини и другите членове на вашата комисия. Нека ви представя основните аспекти от нашето становище и бих искал да го направя на майчиния си език на словенски. 20 е Литовски, извинете. Изключително различни са електронните системи за пътно таксуване на държавите членки. Ето защо подкрепяме предложението на Европейската комисия за хармонизиране на системата. Това ще ни позволи да намалим загубите заради несъбрани вземания. По този начин ще избегнем ситуации, в които някои превозвачи ем, се подават на нелоялна конкуренция. Изключително скъпо е оборудването, за което говорим тук – ето защо е необходимо да предложим други устройства, като смартфони, таблети. Те биха могли да изпълняват същата функция. Необходимо е да инвестираме и в софтуер, който да се разработи в държавите членки. Необходимо е да подобрим и организационната си работа. не трябва да се стига до положение на монопол в рамките на електронната система за пътно таксуване. Из... Промяната на електронните системи ще изисква големи инвестиции. Според нас, Европейската комисия ще трябва да предостави необходимото финансиране – за държавите членки и за превозвачите. Много малки компании и самонаети лица работят в сектора на транспорта. Ето защо темата е, си има и своето социално измерение. Подкрепяме идеята за хармонизиране на електронните системи за пътно таксуване. Това трябва да се направи и във възможно най-кратък срок със сътрудничеството на държавите членки. Едината система трябва да бъде достатъчно гъвкава и да позволява използването на сегашното оборудване, като същевременно бъде отворена към новите технологични иновации. Да не забравяме и социалните принципи, които поддържа Европейския съюз. Благодаря. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Благодаря. Господин докладчик, от името на Европейския економически и социален комитет, сега се обръщам към господин Лиежуа, за да чуя становището на Европейската комисия по този доклад. Благодаря, госпожо председател. Най-напред благодаря на господин Салини за проекто доклада и за общата му подкрепа към предложението на Европейската комисия. Вие подкрепихте общите цели на нашето предложение, а именно насърчаване на оперативната съвместимост на електронните системи за пътно таксуване. Вие подкрепихте и основната нова идея в предложението ни, а именно единна мрежа на базите данни, която да позволи заплащането на неизплатените такси. Изменението, което дава възможност на националните лица за контакт да поддържат връзка е добро, защото то ще даде възможност да се работи хармонизирано. Относно списъка на технологичните устройства и включването на този списък в основната част на директивата, нещо, което вие предложихте, това може да се промени само по смисъл на обикновената законодателна процедура. Чухме и становището на господин Ван Милтенбург – Идеята ни да включен списъка в приложението беше да можем да реагираме по-бързо и да бъдем по-гъвкави. Но можем да подложим този въпрос на обсъждане и някой друг път. Относно изключването от дефиницията на електронните системи, които използват ENPR – или автоматичното разпознаване на регистрационния номер на колата. Не разбираме защо докладчик предлага тази система да се изключи от дефиницията. Според нас има основателни причини тази система да остане в обхвата на законодателството. Ако изключите тази система, това означава, че електронната система за пътно таксуване няма да може да се ползва от основната идея на предложението ни, а именно да има обмен на информация, който да позволи всички пътни такси да бъдат заплатени. От а, ползващите тази система знаем, че има много потребители, които не заплащат таксите си. И тази система се използва все повече и повече. Сметнахме, че включвайки я тук в обхвата на директивата, ние ще създадем пазар за тази система и ще дадем възможност на всеки доставчик да предостави европейско решение за всички потребители, без значение дали става въпрос за обществени или частни потребители. Затова ви приканваме да включите отново системата за разпознаване на регистрационния номер на колите в дефиницията. Не на последно място, нещо, което спомена господин Салини – Паралелно с директивата ние обсъждаме с държавите и решението за ETS, където се разглеждат задълженията на всички страни. Обсъждаме въпроса и с Европейския парламент и с правната му служба. От нашата дискусия стана въпрос, че някои елементи от решението на комисията ETS – могат да се окажат от съществено значение. Няма да можем да приемем нито с делегирани актове, нито с актове за изпълнение подобно предложение, ако не се приеме предложението ни за ETS. Така че някои от елементите от решението ETS трябва да бъдат включени в директивата както каза и докладчик, поддържаме връзка, за да обсъдим допълнително въпрос. Благодаря. Merci beaucoup, monsieur Liégeois. Благодаря, господин Лежуа. Господин Салини. и колеги, Благодаря. Благодаря на всички колеги, на докладчиците в Сянка за техните бележки и идеи. Общата рамка сочи, че има възможност в най-кратки срокове да се добавят някои неща. Критиките, които бяха отправени, бяха важни. Първо ще започна от бележките на комисията. Да, първоначално имаше различни схващания по отношение на разпознаването, автоматичното разпознаване на регистрационните табели. Аз лично съм на мнение и ще обсъдя това с докладчиците в Сянка, че не трябва изцяло да се отказваме от тази мярка. Напротив, тя трябва да е съпътстваща мярка, за която да се мисли. Но те първа ще обсъждаме този въпрос. Все още не нямаме, е, все още системата не е изцяло надежна, така че да бъде използвана като единствена, но все пак може да бъде съпътстваща мярка, която се доусъвършенства технически. Във всички случаи аспектът никак не е политически. Останалите бележки. на разположение на комисията сме за това, примерно, списъкът с технологиите да влезе в разпоредителната част на текста, материално-правната част на текста и въобще сме готови да обсъждаме кое да остане в приложението, защото има наистина строго технически аспекти. крайна сметка, разбира се, не може да се извади от текста неговата сърцевина, защото от тук ще проистъкат най-малкото правни последствия а, системата на съвместно вземане на решение, разбира се, че е най-уместна, но тя не бива да означава губене на време. Може би нещата могат да се уредят и по- бързо. Стана дума за градския транспорт, за движението в градовете. Мисля, че ще е добре да създадем баланс преди възприемането на пътното таксуване. Тук съм съгласен с комисията, че трябва да се подхожда внимателно и да се прави разлика между вътрешно градски и извънградски транспорт. Разбира се, че е добре да има хармонизация, за да могат да се намалят огромните разходи в сектора. Надявам се, че в скоро време ще успеем да въведем повече хармонизация, но за сега моментът за това не е озрял. Благодаря ви, господин Селин. И припомня ви, че крайният срок за внасяне на изменения е 20 февруари 12 на обяд. Продължаваме с следващата точка от дневния ред, а именно разглеждането на два делегирани акта, свързани с общите методи за безопасност и управлението на системите за безопасност в железопътния транспорт. Ще помоля Европейската комисия да ни представи двата делегирани акта. Фитч, vous, quatre... Господин Фиц, разполагате с 4-5 минути за да ни представите с няколко думи тези два делегирани акта, свързани с общите методи за безопасност на общата система за железопътна безопасност, след което ще дам думата на докладчика по основния законодателен акт. След това ще дам думата на другите колеги, които биха искали да се изкажат. А моля от тези, които напускат залата, да го направят по възможно най-безшумен начин и да проявите уважение към колегите. Имате думата. А къде я е то Ако искате да продължите с разговорите си, моля да напуснете залата. Господин представител на комисията, имате думата. Много ви благодаря, госпожо председател. Бих искал съвсем накратко да ви представя двете двата делегирани регламента, които въвеждат общите методи за безопасност в областта на железопътния транспорт първият диапозитив, моля. Съвсем накратко с няколко думи, какво представляват общите методи за безопасност. Основната идея е, че те описват сравнително подробно какво в конкретния случай железопътните дружества трябва да докажат, че са постигнали, за да гарантират безопасност на железопътния транспорт, който оперират. Целта също така е тези препоръки да не бъдат прекалено обвързващи, т.е. не ви описват как точно трябва да постигнете изискването за безопасност, а какви изисквания за безопасност трябва да постигнете. Също това не са нови изисквания, те съществуваха и в предишният пакет, четвъртия пакет железопътен транспорт, но с промяната в железопътната на, извинете, с промяната на законодателната процедура, сега тези изисквания се превръщат в делегиран регламент. Първият регламент засяга общата система за управление на безопасността трябва да, да съответното железопътно предприятие да, да докаже чрез просто такава система, преди да получи е, нужното удостоверение за безопасност. Тук преди, преди всичко се отразяват нужните елементи, за да, които ще гарантира, че с първото влизане в сила на стълбът за техническите изисквания на четвъртият железопътен пакет от юни до година агенцията в Валенсия ще поема отговорност за някои от аспектите за техническите изисквания за резопътните оператори, поне в, пълен контрол за трансграничните отсечки и трябва да имат възможност да издадат и европейски сертификати, освен чисто националните такиви, такива. Също така се тази възможност, за да подобрим общите методи за безопасност, като по-ясно изяснихме какво точно се очаква от железопътните предприятия. Продължавам нататък. Следващият диапозитив в рамките на тези общи методи за безопасност се, се поставя много в по-голяма степен акцент върху човешки фактор, т.е. поведението на работещите в железопътните дружества. За нас това е много важен въпрос, особено по отношение на обучението на персонала и извлечението на полки от а, аварии и происшествия и като цяло преразглеждаме цялостната система за докладване, т.е. не е достатъчно да има система за управление на безопасността. Искаме една система, която действително да насърчава хората активно да гарантират спазване на изискванията за безопасност. Втората от общите методи за безопасност подчертава, че националните органи за безопасност продължават да носят основните правомощия за изкарване на разрешителните за междупътните дружества, независимо дали те са за европейско или национално равнище. При всички положения националните компетентни органи националните органи за безопасност продължават да носят отговорност за постоянният надзор на тези ЖП оператори. Продължаваме нататък. Разбира се, много важно в случаят е когато е издадено удостоверението от дадена национална агенция за безопасност, а съответният оператор може да извършва трансгранични превози или на стоки или пътници, това удостоверение би следва да бъде признато от останалите държави членки по трасето, а да се възползвам тези възможности да подобрим някои от определенията. И последният ми диапозитив за днес Съвсем накратко процесът на консултации мога да ви кажа, че нито една от тези изисквания за общите мерки за безопасност не е революционна. Те се основават на препоръка от април миналата година от страна, изготвена от Агенцията за безопасен транспорт на Европейския съюз. Беше проведена консултация с заинтересованите страни и с обществеността през есента. Не мисля, че имаше сериозни противоречия. Отразили сме резултатите от обществените консултации по изкопването на двете предложения, които се представят на ваш интерес днес. С това ще спра до тук. Разбира се, оставам на ваше разположение да отговоря на въпросите и да чуя коментарите ви. Благодаря ви. Благодаря на представителят на Европейската комисия. С това можем да започнем дебата. Извинявам се от името на нашия докладчик Михаил Кремър, който не може днес след нас. Господин Бах, имате думата. Е, благодаря, благодаря на комисията за представянето на тези изключително технически делегирани актове. Имам няколко въпроса в връзка с член 8, а именно общите методи за сигурност и преди всичко за контрола върху тях. Въпросът ми е отправен към комисията. А каква е координиращата роля на ЕРА и играе ли комисията роля в процеса на координация? кой общ език ще бъде използван при обмена на информация. След 2-3 години сигурно ще бъде а, е, полезно да излезе доклад за провеждането на проведените координирани действия за да се види кои точно органи са имали водеща роля. Що се отнася до обратната информация, искам да попитам комисията каква обратна информация имат от националните органи за сигурност по отношение на подновяването или актуализацията на отделните сертификати за сигурност. И още един процедурен въпрос. Бяхте ли подготвени за процедурата, която беше проведена или първоначално имахте други представи? И последен въпрос – ако се стигне до происшествие по международното трасе, каква ще, международно трасе, каква ще бъде ролята на ЕРА, каква ще бъде ролята на комисията при провеждането на проверката. ЕРА може ли да дава препоръки и да предлага конкретни мерки? Благодаря. Много ви благодаря, господин Бах. Нека да чуем отговор на Европейската комисия на всички въпроси, които повдигнахте. Бе, je vous ai pas vu, monsieur Вима де Камп. Господин Ван Камп, не ви видях, извинявайте. Заповядайте, имате думата. Е, мевrouw de voorzitter, dat kan ook niet, want ik... Благодаря, госпожо председател. Аз и не бях поискал думата. Но следейки дискусията а, между комисията и господин Бар, а, просто се налага да задам своя въпрос. Има ли подобряване на нивото на сигурност или е твърде рано да се прави такава оценка? Искам да попитам дали нещата са се подобрили. Дали а, дали сигурността е повишена. Благодаря за това важно отношение, господин Ван Декам. Представителите на комисията има ли подобрение? отговора. Много отблизо следим статистиките за безопасността, които ни предоставят държавите членки и ми се струва, че те ни представят доста разнообразна картина. Очевидно е, че в някои държави членки има много високи стандарти за безопасност, а в други части на Съюза равнищата на безопасност са по-низки, най-вероятно по инвестиционни причини. Въпреки това, държа да отбележа, че железопътният е, мрежи из цяла Европа са много по-безопасни като цяло от, от, от пътната инфраструктура. А, Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз ЕРА работи в тясно сътрудничество с националните компетентни органи и се опитва да установи проблемите, свързани с безопасността и да помогне на тези компетентни органи да подобрят своята безопасност. Но като цяло всичката показва, че из целият съюз безопасността или е, запазва равнище или се подобрява, тъй като се въвеждат и нови системи, като RTS, които дават възможност за допълнително подобряване на безопасността. Това е важно да се продължат инвестициите в този вид системи. Председателката, благодаря ви. Аз все пак бих искала всички да поздравим значителният напредък, който се очита в доклада на Михаил Крамер – това е значителен напредък в областта на ЖП транспорта, но се питам как се подготвят държавите членки за прилагането на тази нова законодателна рамка конкретно и предвид а, множеството аварии. Във Франция имаше немалко а, доста сериозни а, катастрофа и на, наскоро, как може да гарантираме по-добър надзор на ЖП линиите, за да има по-малко подобни аварии за бъдеще? А... Е. Благодаря ви. По отношение на транспонирането на законодателството, заложено в четвъртият а... Е, железопътен пакет, Държавите членки разполагат с време до юни до година за транспониране на пакета. Както знаете, законодателството предава възможност за отлагане на влизането сила на законодателството е, до юни 2020 година и те трябва да, да ни осведомят дали смятат да го направят или не до края на тази година. В тясна връзка сме с съответните дългани на държавите членки. Повечето от тях ми се домиха, че възнамеряват да приложат законодателството от 1 юни до година. Все още не разполагаме с подробности за транспонирането. Насърчаваме ги да ни ги предоставят, за да гарантираме, че има пълно съгласуваност в тълкуването из цяла Европа. А пък Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз от своя страна в момента разговаря двустранно с агентите за безопасност на държавите членки, за да гарантирате как ще подобрят процедурата по издаване на сертификатите за безопасност. Проведохме редица конференции, организирани съвместно от ЕРА и Европейската комисия и с държавите членки, за да се запознаете по-добре с законодателството, което предлагаме в момента. Ще продължим с тези срещи тази година, за да отговорим на по-конкретните им въпроси. Така че продължава да се работи в момента. Както казах и преди малко, сега не мога да отговоря на въпроса дали държавите членки ще свършат цялата си работа в определените срокове, но към момента положението че кажа доста обнадеждаващо. А по въпроса за авариите и в частност за происшествието в Франция преди коледа. Всяко на происшествие, разбира се, е много тъжно и а, трябва да се разгледа внимателно, но е важно също така да се разгледа, да отбележим, че беше обсъдена темата с председателят на Агенцията на железопътен транспорт и нашия генерален директор и безпълно няма данни, че намалява безопасността на ЖП линиите. Напротив, подобрява се. Има сериозен проблем действително с ЖП прелезите, особено във Франция, както доказа и а, трагедията от края на миналата година. Затова ще се опитаме да подобрим а, безопасността в това отношение трябва да се подобри взаимодействието между железопътният и сухопътният транспорт, с интелигентните транспортни системи. Това може би няма да се случи незабавно, но е наш средносрочен план. А тук ще отговоря на господин Бара по въпроса за происшествията и ролята на комисията. Съвсем ясно заявявам, че съгласно директивата, по която работим, т.е. директивата за методите за обща злопътна безопасност, изискването за безопасност остава на национално равнище. Такова беше решението на съвета и на Европейския парламент, т.е. където е имало право... происшествие. Националната агенция за безопасност на държава членка има задължението да разследва происшествието и в, в зависимост от а, неговата сериозност да осведоми Агенцията на, за ЖП транспорт на Европейския съюз и друг, или Европейската комисия. Та не е роля на ЕРА. Ролята на ЕРА е когато има проблем с сертификат сигурност, който е бил издаден и а, когато това е повлияло на происшествието. В този случай действително трябва да се преразгледа този конкретен проблем с сертификата, но надзорната роля за происшествията и тяхното разследване на агенцията към момента поне е доста ограничена. Благодаря ви за всички тези разяснения. Разбира се, ще разгледаме всички тези технически въпроси. Те действително са от огромно значение за нашата комисия. Скъпи колеги, припомням ви, че Европейската комисия, че знаете, Европейския парламент седи много близо всички въпроси, свързани с делегираните актове. Припомним на Европейската комисия, че парламента трябва да бъде осведомяван, осведомяван редовно, както осведомявате националните експерти. Ние сме със законодатели на равни нога с тях. Благодаря на представителите на Европейската комисия за информация, която споделиха с нас. Скъпи колеги, с това закриваме заседанието за днес. Продължи... Заседанието ще продължи утре, а моля координаторите да останат в залата. Ще започнем заседанието с тях в 17.30. Да, господин Теличка, ще изтеглим съданието с 15 минути напред. Не сте съгласен с мен ли? А, не сте много сигурен. Yeah. Uh,